so, ja. Okay. So, dann. И така. Започваме да гласуваме. Първо, изменени 45. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Продължаваме с 94-то и 95-то изменение. Първо ще гласуваме 94-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 95-то за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Става дума за 95-то изменение. Моля, гласувайте край на гласуването. Има един глас повече от НП. Сега всичко е наред. Край на гласуването. 20 за, 19 против, 4 въздържали се, приема се. Сега, компромис 1 за, против, въздържали се. Приема се. Едно, две за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 за против. Въздържали се. Нека да проверим. Започвам моля, гласувайте. Става дума за изменение номер 15. Край на гласуването. 39 за, 4 против. Нещата са ясно, но нали не дигате достатъчно високо ръка. Изменение 101. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 102 за против, въздържали се, отхвърля се. 2. Компромис 2 за против, въздържали се, приема се. Той седмо изменение за против, въздържали се, приема се. Изменени 16 за, против, въздържали се. Нека да проверим. В момента гласуваме изменение номер 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 19 против, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 изменение. Две части. Първа част, моля гласувайте. Против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. Искате да проверим? Добре, нека да провериме. Става дума за първа част на изменение 110, край на гласуването. 28 за, 18 против. Приема се втора част за, против. Въздържали се, приема се. компромис 3-1 за, против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 125-то изменение, страница 4. Това е последното изменение на страница 4. За, против, задържали се, отхвърля се. Аз съм. Аз съм много търпелив. Изменение 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8-1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8-2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с изменение 30 за против въздържали се. Приема се. Изменение 31 за против въздържали се. Приема се. И... Искате да проверим? Добре. Моля, гласувайте. Гласуваме 31 изменение. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 32 за против въздържали се струва ми се, че същот, същия резултат 176 за против Въздържали се? Нека да проверим. Моля, гласувайте. 176. 176, казва председател. Край на гласуването. Отхвърля се. 177 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8-3 за против. Въздържали се. Приема се. 179 изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 9 за против. Въздържали се. Приема се. 10 Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Нека да провериме. Все пак, моля гласувайте. Край на гласуването. 30 на 15, един въздържал се, приема се. 38 изменение за против, въздържали се, приемат се. Компромис 11 са, против, въздържали се, приема се. Изменение 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 изменение за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре. Моля, гласувайте. Става дума за 185-то изменение. Край на гласуването 28 на 14-4. Въздържали се, приема се следващото. За, против, въздържали се. Приема се. 186 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 187 с устно, с устно изменение. Значи гласуваме с устното изменение 187 за против, въздържали се. Нека да проверим. 187 с устно изменение. Край на гласуването. 24 на 19, двама въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се. Проверяваме. 188. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 20 против, 1 въздържал се, приема се, 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 изменение до 192, ако сте съгласни, гласуваме на блок, за, против, въздържали се, приема се. Следващата група от 43 до 198 изменение, за, против, въздържали се, приема се. 199-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 44-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 49 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим. Добре, моля гласувайте. 49-то изменение. Край на гласуването. 25 за, 21 против. Приема се. Компромис Б за против. Въздържали се. Приема се. 52 изменение за против въздържали се отхвърля се компромис С а про, за против въздържали се приема се компромис Д за против въздържали се приема се Продължаваме с изменение 63 за против въздържали се отхвърля се изменение 64 за против въздържали се отхвърля се 65 изменение за против въздържали се да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66-то изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение за против. Въздържали се. Приема се. 67 изменение. За, против. Въздържали се. Приема се. 68 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме Проверяваме електронно гласуване. Изменение 68. Край на гласуването. 28 на 17. Приема се. 69-то изменение. Съсно изменение. А, някой е ли против устното изменение? Не гласуваме с за против. Въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 на 20. Приема се. 70 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 71 изменение. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Шесто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 72. За. Против въздържали се, приема се. Нека да проверим. Гласуваме по електронен път 72 изменение, край на гласуването 23 на 22. на ръба. Изменение 7. Против въздържали се, приема се. Нека да проверим. Все пак. Моля, гласувайте. Седмо извинение. Край на гласуването. 26 на 19 и един въздържал се. Приема се 73-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. ком, компромис Ф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 77. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Става дума за изменение номер 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 за, 20 против. Приема се компромис Г за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 81 за. Против. Въздържали се. Отвърлят се. 88 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Или поне така ми се струва. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 13 на 16. Приема се. 91 изменение. За, против. Въздържали се. Приема се. 13 изменение. За, против. Въздържали се. Приема се. 93 изменение. За, против Въздържали се. Приема се. Край. Гласуваме цялата, целият документ, електронно, край на гласуването. 43 за, 3 против, няма въздържали се. Приемаме, прие, доклада е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 разполагате е, с, с е, списъка за гласуване. Можем да гласуваме блок, освен ако някой не се противопоставя. Добре, никой не възразява, всички са съгласни. В такъв случай ще гласуваме блок. Да. Е, от първо до 13-то изменение блок. За, против, въздържали се. Приема се. Електронно гласуване. Окончателно гласуване. Also die Abstimmung ist eröffnet. Електрическо или електронно няма значение, така или иначе гласуването започва. Край на гласуването. 44 на 41. Няма въздържали се. Още веднъж отправям поздравления за докладчик. Е, следващото гласуване се отнася за процедурата и практиката във връзка с изслушванията на членовете на комисията. Аз съм докладчик. Първо изменение за, против, въздържали се. Компромисно изменение номер едно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. Устно изменение. Има ли възражение? Няма. В такъв случай пристъпваме към гласуване тук в залата за против, въздържали се, приема се. Изменение номер 10. Не, извинете. Изменение 11. За, против, въздържали се. Нека проверим. Нека проверим гласуването по 11-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 33 на 7. Всичко е ясно. А, да, да, не виждах. Така. Изменение номер 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение за, против, въздържали се, отхвърли се. 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. И така, пристъпваме към окончателното гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. 44 на едно, няма въздържали се. Много ви благодаря. Благодаря най-вече на докладчика. Казва докладчика. И така, приключихме с гласуването. Е, сега пристъпваме към докладчика по бялата книга. Докладчика трябваше да присъства, но му се е случило нещо непредвидено. Каза, че ще дойде бързо. So, wir kommen jetzt über die Aussprache über das Weißbuch zum Verkehr. И така, пристъпваме към обсъждане на приложението на Бялата книга по транспорта. Луим Ван де Камп е тук, сред нас. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Добър ден на всички. Най-напред, преди да започнем, искам да кажа няколко встъпителни думи. В е, този доклад правим средносрочна преценка на приложението на Бялата книга от 2011 година. Е, това е, не е цялостно преразглеждане, а просто преценка по средата на периода, до къде се стига. Какво искаме да направим? Искаме просто да се върнем към предложенията от 2011 година. Това са предложенията на моя предшественик, господин Бош. И така, да се върнем към тези предложения, за да преценим дали всичко е било приложено на практика или не. Както каза е, нашата колежка госпожа Билбао, трябва да видим дали държавите членки спазват графика и Именно от гледна точка на графика виждаме, че има много закъснения, особено в въздухоплаването и в железопътния транспорт. И така, както вече казах, е, много закъснения. трябва да настояваме много повече на политиката ни в транспорта, защото в Китай, в Индия, в Бразилия, например, е, се върви много по-бързо напред, отколкото в Европейски съюз. Е, нямам предвид определена държава членка, е, просто казвам, че всички държави членки трябва да прилагат разпоредбите, които вече са прияти и трябва да ги прилагат много по-бързо. Освен това, при тази средносрочна преценка ние трябва да приемам практически подход. Е, пак повтарям, в момента е, се намираме по средата на периода, т.е. няма да променим всичко, е, просто трябва да преценим как да осигурим приемственост, как да продължат действията ни. Отново наблягам на економическото значение на този отрасъл. Знаете, че е, нищо не върви без транспорт. Някои парламентарни комисии се изживяват като премадони, е, т.е. смятат, че са по-важни от други, но знаете, че тези комисии не могат да работят, ако няма транспорт. Ако няма европейска транспортна мрежа, просто е, нищо не става. Е, така, сега по е, промените към различни видове транспорт, е, промяна в самата парадигма, това все още не е постигнато. Защо? Защото разпоредбите, които бяха прияти, бяха прекалено радикални и не може да се смята, че в областта на транспорта насоките са се променили. Следователно, е, трябва е, да е, настояваме на мултимодалност, т.е. на съчетаване на различни видове транспорт. Какво искаме? Искаме да се гарантира тази мултимодалност, без да се отдава предпочитание на определен вид транспорт за сметка на друг. Примерно не може да има предпочитание за автомобилния транспорт трябва да се гарантира прехода от железопътен към автомобилен транспорт или от автомобилен транспорт към транспорт по вода и така нататък. Тоест, ние трябва да настояваме на трансевропейските мрежи и да отдаваме се пак предпочитание на железопътния транспорт и на водния транспорт. Нека да не забравяме и целта за устойчивост. И тази цел също не е постигнато. Имало е цяла поредица от опити. Взети са мерки за намаляване е, на е, емисиите на въглероден двуокис, например е, чрез дизелово гориво, но така или иначе целите, които са поставени през 2011 година, така и не са постигнати. И за това ние заявяваме, нека да не пипаме целите за устойчивост, но нека просто положим по-големи усилия, за да ги постигнем. Друга много важна точка – Градският транспорт. Градският транспорт ще се умножи по две през следващите години. Ако идвате тук в парламента сутрин, когато вали, е, установявате, е, че градският транспорт е, просто не може да се справи с поток от пътници и цялата мрежа е, е задръстена. Можем да предвидим друг вид транспорт, например електрически велосипеди за градски транспорт. Защо не? Интелигентни транспортни системи. Тук може да се направи много повече. Вчера говорихме по доклада на колегата Кош за интегрираните системи за издаване на билети и установяхме, че има значителен брой технологични бариери, плащането, касите за издаване на билети, може да се организира много по-добър транспорт от врата до врата с ново управление. Може е, да се направи много по транспорта от врата на врата, като се подобри е, административното обслужване, е, митническите документи и така нататък. Тук имам предвид транспорта на стоки. Категорично трябва да се премина към електронни услуги. transportsector. En dan kijk ik ook even naar uh, de buschauffeurs. Метрото също. Метрото също е, е много важен вид транспорт. Нека да не забравяме и социалното измерение. Виждате какво е положението е, на е, шофьорите на тежкотоварни към автомобили. Е, искам да се спра на положението на шофьорите на автобуси в Германия. Там има строга рамка, но все пак е, не може да се ограничават само с положението на вътрешния пазар ние сме за модернизирането, но е, трябва да имаме предвид социалните аспекти. Е, примерно, какви са правилата? Изискват се ДДС в Нидерландия. Ние не можем да допуснем такива капиталистически уклони в Европейския съюз. Трябва да се спазват социалните е, стандарти. Сигурността на транспорта. Е, имаме специален докладчик по темата на сигурността. Е, все още е прекалено много жертви има по нашите пътища. Миналата година, 2014 година, 25 000 загинали по пътищата. Това е ужасна цифра. Разбира се, че в е, момента всички гледаме към борбата срещу тероризма, нападенията отвън, но не, има и много катастрофи, които ни очакват на собствената ни територия. Разбира се, че има е, стандарти, но има и много происшествия и с е, полицаи, е, има и социален фактор. Може би ще ви се стори, че прекалено хладнокръвно говоря това, но трябва да говорим и за лавината от финансови разходи, осигуровките, невъзможността да се работи и да се печели. Има освен това и на инвалидност и има малолетни са засегнати. Искам да благодаря на всички докладчици, които работиха усърдно. Сега съм тук, за да слушам колегите. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Госпожа Claudia Tăpardel. Sărbători fericite atât colegilor care au sărbătorit Paștele Perit Catolic, cât și colegilor care sărbătoresc. Благодаря. Нека в началото да поздравя докладчика и всички колеги, които работят по това досие. Искам да пожелая всичко най-добро на всички във връзка с великденските празници, независимо дали е, чествате католическия великден или православния. Още веднъж е, благодаря на всички колеги. Отправната точка за доклада е много добра. Това е бялата книга за транспорта за 2011 година. Аз ще внеса изменения към текста, тъй като съм координатор от името на социалистите и демократите. Ще се опитам и да допълня казаното от господин Декамп. На първо място социалното измерение – Вярно е, че има напредък, има приемане на законодателство в сектора на транспорта. Имаме нужда обаче от повече усилия за хармонизация на социалното законодателство. Мисля, че Европейския парламент следва да призове комисията да направи предложения в тази връзка, за да може да имаме законодателна рамка за хармонизация в социалния сектор. Защо да няма и един орган, който да наблюдава прилагането на законодателството, например някакъв вид агенция за шосейния транспорт. Ще работим с другите колеги от моята група, за да направим конкретни предложения. От 2011 година насам са приети законодателни актове, в тази връзка. Иска ми се те да бъдат споменати в доклада, например енергийния пакет от 2013 година или стратегията за енергетиката на Европейския съюз. Опитваме се да приложим на практика тази бяла книга за транспорта от 2011 година и ако го направим ще е много добре за самия сектор на транспорта. Решението за една такава стратегия беше взето в 2010 година. Имаме нужда обаче да работим, отчитайки всички стратегии, които съществуват, синергията между транспорта и енергетиката. Добре е да видим предложенията на колегите във връзка с мултимодалното издаване на билети, градската мобилност, така наречената екологична мобилност. Препоръките на колегите по всички тези въпроси трябва да бъдат включени в доклада. Един от основните ни приоритети трябва да бъде подобряването на градската мобилност. Предвиждам изменения във връзка с мултимодалния характер на транспорта, използването на новите технологии за постигането на тази цел. Ще разгледам и шосейния транспорт в градовете и е, възможността да се справим с е, задръстванията. Трябва да разговаряме с пътниците и да ги чуем какво смятат, как можем да им помогнем. И в заключение трябва да говорим за инфраструктура и за инвестиции, защото системата на транспорта представлява динамично интегриране на различни видове системи. И ето защо е добре да отдадем дължимото на така наречената чиста инфраструктура. Трябва да се обърне малко по-голямо внимание на страните е, по кохезионния фонд. тези страни не са успели да постигнат целите на Бялата книга и не са успели да намалят броя на жертвите по пътя. Ето защо трябва да се разгледа изпълнението на мерките по Бялата книга, да се види дали целите са изпълнени добре, да се създаде една единна система, е безопасна система на транспорт и трябва да се разгледат всички документи, които са представени във връзка с сектора, не само официалните документи. Благодаря, ще внесем изменения. Благодаря, казва председателя господин Козма Зотовски. Благодаря. Е, бих искал да се възползвам от дадената ми възможност и да благодаря на господин Ван Декам за положените усилия и за това, че той представи конкретни резултати от своята работа е, своевременно. Мисля, че той работи много ефективно и сбито и кратко ни представя конкретни резултати, нещо, което не виждаме всеки ден в тази институция. Нека да не забравяме какви са нашите приоритети. Европа е уникална, само че тя не е отделена от останалия свят. Ето защо във всички свои действия би следвало да отчитаме глобалните тенденции, цялостния контекст на развитието на транспорта. Един много добър пример тук е, би било следното. Да се превърнем в економика, която е нисковъглеродна, само че това трябва да стане постепенно. Нека да видим останалия свят. Има ниски цени на петрола, съответно ниски цени на горивата, нисък растеж на БВП, от друга страна Европа говори за 60% намаляване на въглеродните емисии до 2050 година. Какво означава това? По-малък растеж, натиск върху малките и средните предприятия. Трябва да внимаваме с този натиск, който сами си оказваме и този натиск трябва да бъде отслабен. Нека да погледнем и свободната конкуренция в сектора на транспорта. Да видим какво прави останалия свят как изглеждат нещата извън Европа и как изглеждат те в Европа. Ето ги примерите. Авиокомпаниите. Знаем, че поради вливането на капитали в някои авиокомпании, някои арабски държави са в изгодно положение, що се отнася до конкуренцията. Ако комисията реши да остане пасивна или да продължи да използва социални аргументи, ще ставаме все по-големи протекционисти. Например, транспортните компании от някои държави членки няма да могат да се конкурират и да работят свободно в други държави членки. Това просто ще задълбочи бездната между различните държави членки. Ако не действаме заедно, няма да постигнем целите, които очертава колегата в своя документ. Мисля, че ние трябва да поставим ударението най-вече върху хората, човешките същества, пътниците – защото пътниците, потребителите трябва да могат да извличат ползите от ниски цени на билетите. Шофьорите, колоездачите пък трябва да извлекат полза от една нова култура на сигурността в сектора на транспорта. Транспорта обаче включва в себе си и други хора, например, онези, които работят в петролните рафинери. Ако Промените се случват твърде бързо. Ако залагаме само на намаляването на въглеродните емисии, всички тези хора ще пострадат. Може би интермодалният транспорт не е най-важната цел тук. За много хора най-важната цел е да има някакъв вид транспорт – Нека да не забравяме какви са фундаменталните права, основните права на гражданите. Така че се надявам, че всички внесени изменения ще отчитат току-що казаното от мен. Транспортната политика ще предвива все по-голяма важност, затова е, мисля, че трябва да работим и благодаря на всички. Благодаря. Гезине Майснер има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Вим Ван Той каза, че иска доклада му да е с е, конкретни мерки, сбит е, и мисля, че е успял. Текста е обективен. Вижда се, че сте работил с е, докладчиците в сянка и се вижда, че сте включил нашите виждания. Имам няколко коментара. Естествено, не мога само да хваля колегата. Говорите за комодалността, за промяната в моделите на придвижване на транспорт. Това е нещо добро, само че комодалността няма да бъде постигната сама по себе си. Добре е да се говори за прехвърляне на натиска от към железопътния транспорт, но много често има пречки това да се случи. Така че това трябва да се случва там, където е възможно. Имаме нужда от интелигентни системи на транспорт. Е, и вие го споменавате, добре. Имам един конкретен коментар относно безопасността по пътещата. Говорите за иновационни технологии, за интелигентни технологии, за автомобилите. Нека да кажа следното. добре да има иновации в транспорта. Тук обаче се засяга темата за защитата на личните данни, е, за обмена на данните, така че трябва да внимаваме много. Аз работех много по въпроса за системата e на е, този номер, който се набира автоматично в случай на инциденти и имам опит в това отношение. На следващо място, условията на труд в сектора на транспорта. На лице е въпроса с заетостта на жените. Много от работните места в транспорта са привлекателни за жените и трябва да се стимулира тяхното участие в този сектор. Пътуването без е, хартиени документи, добра идея, но трябва да се види какви инвестиции са необходими. Е, конференцията на страните в Париж ще бъде съвсем скоро и трябва да видим как да подобрим своите идеи в тази връзка по отношение на отделните отрасли. Мисля, че що се отнася до авиацията, не споменавате вътрешната конкуренция. Трябва да се говори за нея, защото има различни национални органи, например в Германия, в Австрия, в Великобритания. В тези държави има национални системи за управление на пътниците, имаме и схема за търговия с емисии, тя обаче трябва да бъде развита в целия свят, а не само в Европа, защото иначе нашите оператори ще пострадат, що се отнася до тяхната конкурентоспособност. Е, когато говорим за шосейния транспорт, не съм убедена, че е добра идея да се обвързват е, емисиите от е, леките автомобили и камионите, тъй като става дума за различни сектори. Има различни правила в тези сектори. Комисията работи с индустрията, за да може да се наблюдава положението, да се измерват различните параметри и да се създават различни стандарти. Трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи преди да определяме крайни стойности на различните видове емисии. На следващо място говорите за модалността тя е важна за логистиката. Информационно-технологичните системи могат да бъдат обвързани по по-добър начин. Това ще направи логистиката и веригата на логистиката по-ефикасна. Мисля, че можем да включим всички тези мои предложения, без да разводняваме доклада. Трябва да кажа няколко думи и за принципа за мърсителя плаща. Той е добър. Нищо не се казва обаче за заделянето на средства, за да може е, приходите от транспорта да бъдат е, канализирани, така че да отиват за инфраструктура. Това ме предвид, като говоря за заделяне на средства. Всички искаме да има един европейско небе, всички искаме да има обвързване на шосетата с е, пристанищата. Аз съм съгласна с цялостния тон на вашия доклад, просто трябва да кажа, че имам и малко по-различни предложения. Благодаря, каза председателя, преди да дам думата на следващия оратор, искам да приветствам една група посетители. Господин Лайхтфрид е поканил представители на австралийските, а, австрийските, извинете, социал-демократи. Заповядайте. Gleich spontan in der Debatte geht jetzt weiter. И така, продължаваме нататък. Мерия Килонен. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря на ВИМ за този толкова добър работен документ. Сега започваме да работим усилено по тази тема и ето защо трябва да дадем глас на онова, което смятаме. Като цяло, Бялата книга за транспорта от 2011 година е добра, в нея има полезни е, инициативи и цели. Липсва обаче конкретното прилагане на тези е, добри намерения. Съответно, ние като законодатели трябва да положим необходимите усилия, за да се постигнат целите. Транспорта трябва да бъде по-насочен към потребителите, по-лесен за използване и трябва да минем на по-висока предавка, ако мога да използвам тази метафора. Защото сега като че ли се мъчим и караме само на първа скорост. Трябва да видим как ще е въпрос с конкуренцията, трябва да видим какви ще бъдат новите стандарти за системите на транспорт, за системите на плащане. Сектора на транспорта засяга стотици милиони души в Европа като че ли малко позадрямахме, често ни се иска да затворим очи и да забравим за всички заплахи, които представят цифровизацията сама по себе си. Всеки ден десетки милиони души използват различните видове транспорт в Европа и когато има такова търсене, трябва да осигурим и предлагане. Сектора на транспорта трябва да извлича полза от иновациите. Иновациите трябва да са обвързани с различните пазари и онова, което се случва там – трябва да създадем всички предпоставки за иновации, трябва да дадем възможност на новите системи да заработят и би следвало да променим законодателната рамка така, че да иноваторите и онези, които създават нови стратегии и опции да не могат да участват на пазарите. Естествено, когато говорим за участие на всички, трябва да има и равнопоставеност. Това са различните е, жалони тук, е, които трябва да се следват, за да се създаде една устойчива политика и един устойчив сектор на транспорта. Все по-малко средства имаме на разположение, а искаме да използваме максимално потенциала за развитие тук – Нашата група ще представи подробни изменения. Нека да кажа сега няколко конкретни бележки относно текстове от доклада. В началото говорите за външното измерение. Когато говорим за външното измерение, не трябва да забравяме вътрешното развитие в Европейския съюз на системата на транспорт. Важно е да се говори за развитието на сектора извън Европа, но най-важно е да се обърне внимание на това, което се случва тук, да решим собствените си проблеми. Точка 3 говорите за нисковъглеродната система на транспорт. Подходът е много интересен тук, като се има предвид, че има различни альтернативи. Би трябвало да погледнем на, на целият този въпрос е, малко по-глобално. Има различни гледни точки. Автоматизацията на транспорта, всички видове автоматизация, на всички сектори. Тук не се говори много за нея. Освен това се притеснявам, че сте пропуснал нещо много важно. Ходенето пеша и карането на велосипед като форми на транспорт. Ние като финландци смятаме, че това е много важно. Но и вие сте холандец и холандците знаем, че са за нещо подобно. Благодаря за дадената ми дума. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Bas Eickhout. A Dutchman, yeah. yeah. Благодаря, Бас Eickhout. Surviving the bike this morning in Brussels again, which is really challenging. Um, Well, first of all, I would like to thank uh, my colleague from the company. Тази сутрин дойдох с велосипед. Наистина, обсъдихме вече този доклад веднъж. Аз тогава е, казах какви са моите съображения и възражения. Но господин Ван успяхте така ем в кратък вид да а, извадите приоритетите. мисля, че обаче това, което липсва е някакси чувството, че нещата са успешни. Защото в крайна, е, в крайна сметка това е единственият е, сектор, може би, в който има е, увеличение на емисиите и целта е наистина да постигнем на един ниско въглероден сектор. И второ, Всички говорят за промени, но на практика промени не се осъществяват. Така че мисля, че говориме, говориме, но наистина трябва да настояваме на това. Всека, всеки нов документ, всяко, всеки, всеко ново законодателство трябва да бъде много по-обвързващо и да искаме наистина държавите членки да е, извършат необходимите промени. Сега нашите изменения ще бъдат е, е по тези две теми. И мисля, че наистина може би трябва да бъдем малко по-провокативни относно ценообразуването. Ако, примерно, цената се, се съобразява с изминатия брой километър, т.е. ако ако се обвързва разстоянието с цената и начина по който тази, това се интернализира в цените на трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Също така мисля, че трябва да използваме един по-ясен и по-категоричен език. Крайна сметка цен, цено, цен, ценообразуването е несправедливо. Нека не забравяме, че въздухоплаването, въздушния транспорт на практика а, не, а, няма никакви ограничения, никакви ограничения не са му наложени, така че Мисля, че интернализирането на е, цената на разходите трябва да се извърши за всеки вид е, транспорт. И след това да обърнем е, по-специално внимание на въздушния транспорт, тъй като, примерно, цената на керозизна не се включва в цялата обща цена, така че говориме за евентуално участие на този сектор през 2020 година, ако те пожелат. И така нататък. Това не е сериозно. Наистина. Не, не можем да продължаваме да правиме изключения за въздушният транспорт. Защото в крайна, в крайна сметка, ако искаме да е наистина да има истинска конкуренция, трябва да има и съответния избор за потребителя. И още един въпрос към докладчика. Как пример, как примерно ще определиме какви ще бъдат обвързващите цели в областта на емисиите, да речем след 2020 година, защото докладчика говори само за морският е, транспорт в е, неговия доклад. Ние смятаме, че наистина трябва да има обвързващи цели, но защо само за морския транспорт. Ние смятаме, че трябва да има подобни обвързващи цели за всички видове транспорти. В, из... в нашите изменения ще наблегнеме и на no от една страна на намаляването на емисиите, но също така на загубата на биологично разнообразие, защото в някои транспортни сектори, като че ли тези проблеми не се взимат предвид. Така че това ще бъдат някои от проблемите, на които ще наблегнем, но в крайна сметка основно, основно ще, нашите изменения ще се отнасят до интернализирането на а, разходите и а, промените. Да, е, на, на, на, на практика, да, наистина тръгнали сме по правилния път, но все още не сме постигнали е, нашите цели, така че надяваме се, че след 5 години наистина ще сме отбелязали един е, много по-значителен напредък. Петър Лунг. Благодаря, господин председател. Докладът е добър, обективен, Тук трябва да се добавят обаче някои неща. Знаем колко е важен транспортния сектор за Европа, за вътрешния пазар той трябва да функционира добре. Ето защо доклада трябва да разгледа бюрократичната тежест и административното бреме. Искаме да има малко по-голяма яснота, когато става дума за злоупотреба с правилата за каботаж. Трябва да се разгледа положението с конкуренцията, с субсидиите в сектора на авиацията. Ще представим цяла редица изменения, свързани с социалните аспекти. Тъй като има все повече е, закони в Европейския съюз, но и измамите се увеличават. Е, не на последно място в областта на капотажа. Парламента обаче не иска да се справи с проблема. Всички измами в сектора се случват, защото е на лице необходимата рамка, необходимите условия за тях. Има социален дъмп дъмпинг, който се случва заради онези, които са жадни за печалби и това оказва отрицателно въздействие не на последно място върху околната среда. Е, много често се купуват скъпи автомобили, но това не означава, че е, те са е, полезни за, за, за развитието на транспорта и околната среда като цяло. Така че трябва да положим всички усилия, за да спрем оперирането на несериозните е, актьори в сектора на транспорта. Ще предложим много изменения и се надявам, че в крайна сметка тази бяла книга ще бъде приложена и ще има е, конкретни промени. Благодаря. Това бяха изказванията на, изказ... на докладчиците в е, Сянка. Имаме много желаящи да се изкажат, но не повече от две минути, много ви моля, защото нямаме достатъчно време. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Мисля, че доклада е обективен. Много е важно това да подчертаем, че устойчивият транспорт трябва да е устойчив не само от екологична, но и от социална гледна точка. Четири неща. На първо място справедливата конкуренция когато през декември гласувахме за резолюция за така наречения черен списък на Европейския съюз, имаше мнозинство в парламента, който каза, че трябва да спрем социалния дъмпинг в сектора на шосения транспорт, да премахнем така наречените несериозни актьори на пазара. Ето защо трябва да има по-ясни правила относно каботажа. Сега имаме възможност да подобрим положението макар че основната част от работа трябва да се свърши в държавите членки. По отношение на авиацията, по време на предишния дебат, е, видяхме, че е, има различни форми на иновации, които понякога не са толкова добри, засягат безопасността. Много говорим за авиационна безопасност, трябва да говорим малко повече за нея. И когато говорим за тази тема, трябва да има и преглед на мандата на ЕАС. ЕАС трябва да има по-засилен мандат да действа, що се отнася до авиационната сигурност. На трето място околната среда, мултимодалност, интегрираните системи. Това са аспекти, които не трябва да забравяме. И на четвърто място. Аз отговарям за равенството на половете в нашата комисия. Е, имаше предложение в е, тази връзка и мисля, че трябва да обърнем е, внимание. Твърде много мъже има в транспортния сектор и твърде малко жени. Благодаря. Vielen Dank. ist Christine Revaud-Dallon. Merci, Président. Je vais essayer de господин председател. Ще се опитам и аз да се впиша в времето, което ме пускат. Много от повдигнатите проблеми са много уместно повдигнати. Новите новите цели, които са очертани, са добро, добър подход за създаване на един нов модел. Включително и принципите за потребителят, който плаща и замърсителят, който плаща. Но трябва да има политическо желание и политическа воля, за да постигнем е, резултатите. Целта е да удвоиме ползването на обществения транспорт до 2030 година. Това наистина е едно много добро допълнение към Бялата книга, която не обръщаше достатъчно внимание на обществения транспорт. Също така приветствам желанието да се създаде една по-строга рамка за тежкотоварните автомобили. Но не трябва да забравяме, че транспорта е също начин за социално включване и че мобилността е право на а, потребителя и на граждания. Транспорта трябва да бъде а, включващ а, инструмент в а, а, обществения живот. А, гражданина трябва да има недискриминиращо достъпно, достъпен транспорт и създаването на социален кодекс за работещите в сектора е нещо, което трябва да бъде обсъдено с социалните партньори, като разбира се, е, това трябва да стане не в противоречие с съществуващите европейски регламенти. И в Бялата книга също така трябва да бъде записано, че емисиите от публичния транспорт трябва да бъдат намалени с 60% до 2300 година. Следващият. Благодаря, господин Бах. Благодаря на господин Ванденкам за извършената работа. Аз също искам да допълна казаното от преждоговорящите. Няма да навлизам в подробностите. Струва ми се, че в следващите години мултимодалността ще, бъде, ще трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Така че трябва да приканиме комисията да обърне по-голямо внимание на социалното измерение и да се извърши оценка на а, влиянието. Като цяло имаме влушаване на социалните условия, условията на труда в целия транспортен сектор, включително и в въздухоплаването. Работещите в този сектор са изправени пред много проблеми, така че очакваме допълнителни предложения на комисията а, трябва да има един а, глобален а, подход, за да може да се създаде една а, наистина строга рамка, която да позволи справедливи, справедлива конкуренция между различните видове транспорт. Не ми да благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на докладчика и да го поздравя за отлично свършената работа. Сега нека кажа няколко думи по а, доклада. В точка С казвате, че европейският транспорт европейския транспортен сектор трябва да заеме по, а, по водещ, по-голяма, по-водеща роля в, в света. Бих искал да навлеза малко по подробности. Какво е бе направено в миналото и какво трябва да се направи. Е, транспорта има за цел да създаде по-добри условия за живота и по- да улесни живота на е, европейските граждани. Сега, е, по въпроса с пътните, пътните такси такива каквито съществуват в Германия и Франция. Как, как, какво, какво трябва да направим? По какъв начин можем да хармонизираме нещата? Мисля, че това е един проблем, който трябва да обсъдиме. Бялата книга е обвързваща и е задълж, трябва задължително да се прилага от държавите членки, нали така? Сега, липсата на оперативна съвместимост а, да препятства а, свързването на железопътните мрежи в различните държави членки. Сега плана Юнкер може да се окаже една добра възможност. Но, тук по точка седма. А, доколко страните членки и правителствата ще вземат решение за а, новите тенденции, новите модели, които ще бъдат създадени. Транспорта е, е приоритарен сектор в, Европа, в Европейския съюз и чакаме, очакваме предложенията на комисията в този смисъл. Давам думата на Дита Кох. Дита Кох. Благодаря, благодаря ви за това отлично предложение. Тук наистина е обърнато добро, достатъчно внимание на економическите аспекти на а, въпроса, но трябва да се обърне много по- голямо внимание на а, нуждите на хората с а, увреждания. Трябва да има по-глобален и интелигентен подход и също така да се обърне по-голямо внимание на автоматичните и полуавтоматични начини на транспорт. Аз е, също бих искал да поздравя докладчика, който е наблегнал на е, най-болезнените проблеми в е, този сектор. трябваше наистина и с право сте е, преповторили основните цели залегнали в Бялата книга от 2011 година и по-специално сте наблегнали на устойчивостта в този сектор. Целта, казвате, през 2030 година е да се отвои броя на а, лицата, използващи обществения транспорт. Това, тази цел наистина е много благородна, но ако искаме да постигнем а, тази цел, трябва да а, насърчиме правителствата да инвестират, защото в момента сме стигнали наистина до един а, лимит на капацитета на обществения транспорт. Също така налагат, предлагате кодекс, социален кодекс за водителите, шофьорите на тежкотоварни превозни средства. Да, абсолютно сте прав. По оптимално използване на различните видове транспорти и свързването между тях да, мулти модалността трябва да бъде е, основната ни цел, но а, по какъв начин ще стане това? Може бихме ли могли да, а, на, да наложиме задължителното използване на, да речеме, на железопътния транспорт по поне 100 км и така нататък. Je to z roku 2011, takže děkuji. Благодаря. На свой ред аз бих искал да ви благодаря за възможността, която се предоставя да преценим какъв напредък е постигнал в тази област и какво още трябва да се направи. Аз съм съгласна с колегите, които говориха за необходимостта от е, подкрепа на социалните права е, на наетите в отрасъла. И тук искам да кажа три неща. Първо, смятам, е, че тук ние имаме задължение, има един дълг който трябва да изпълним. Е, трябва да пристъпим към хармонизиране, към намаляване на големите разлики е, в е, транспорта в Европейския съюз по необходимост за кохезия. Освен това възниква въпроса за сигурността при транспорта. Съгласна съм с докладчика. Сигурността изисква както прилагане на различни форми на политика, така и използване на нови технологии. Но ако искаме хората да използват по-устойчиви видове транспорт, особено в градска среда, трябва да се гарантира сигурността не само в градовете, но и в други райони, така че трябва да има сигурна инфраструктура, както за велосипедистите, така и за пешеходците. На трето място, не знам дали това е просто въпрос на емисии, но е, е, същинско пътуване с е, автобус е много важно за Чешката република и аз държа да го отбележа. Благодаря. сега. Клюн, да, благодаря ви, благодаря. Искам да кажа, че докладът е много ясен. Искам да повдигна няколко въпроси, които са много важни и искам да кажа, че прегледа на Бялата книга е, показва какво не е станало, как може да се подобрят нещата. Е, аз е, мисля, че имам, трябва да не забравяме инвестиции в технология, в научни изследвания. Просто трябва да знаем, за да може градския транспорт да се съсредоточи върху това, защото 80% от населението все пак живее в градска среда и транспорт е много важен за тях. Е, ясно е, е велосипедите, ходенето пеша, да се постави ударението върху обществения транспорт. Това е много важно и е отразено чудесно в доклада. В е, областта на авиацията тук е, трябва да се види, че трябва да се направят съпоставки, да се види какво е пропуснато. Е, трябва да има ангажимент към един от европейско небе. Т.е. има много голям потенциал по въпроса за конкурентоспособността. Е, тук много неща не са приложени. Това е същински неуспех, особено когато говорим на конкурент корупцията от страните от Персийския залив. Е, трябва да се има предвид, е, че е, те осъществяват диалог във въздухоплаването, нечестна конкуренция. Ние вече обсъдихме тези въпроси но едновременно с това трябва да признаваме, и до сега не беше казано, че ние сме в глобална ситуация и има социални аспекти, аспекти по заетостта. Е, въпроса за подкрепа от страна на правителствата за техните въздухоплавателни компании, за летищата и това е под наш контрол, контрола на Европейската комисия. Диалогът ще бъде изключително важен за бъдеще. Аз виждам в е, Дабен, виждаме страните от Персийски залив, от Обеднените арабски емирства. Е, много силно присъствие и те е, превозват пътниците на изток, е, в южната част на Азия. Това са аспекти, които са много важни и потребителите е, с удоволствие ги използват. Това е предизвикателство, но все пак пътя е пътя на диалога, както вече казах, в областта на морския транспорт. Потенциала му трябва, не е използван достатъчно и това също са въпроси, на които трябва да се спрем. Говорим за свързване е, на е, магистралите с е, пристанищата. Трябва да не забравяме това. Сега давам думата на Карима. Давам думата на следващия изказващ се. Благодаря. Благодаря за промените. Аз смятам, че докладът е достатъчно балансиран. Не трябва да му посвещаваме много време. Искам да кажа две неща. Първо, аз приветствам факта, че в този доклад се постави ударението върху човешкото измерение на транспорта като отрасъл и е, е, трябва да се подчертае работата на Европейската комисия, защото тази работа е много важна. Е, е, законодателната рамка, с която разполагаме, е не по-малко важна. Може би е, трябва да се включи в доклада, че е, тези регламенти и тези разпоредби трябва да бъдат много ясни, трябва да бъдат разбираеми трябва освен това да бъдат предвидими, да се създава вид сигурност, защото това ще насърчи иновациите и ще подпомогне бизнеса. Система за издаването Темата на сертификати и на разрешителни е много важна, но всичко това, отново повтарям, трябва да бъде предвидимо, е, трябва да има известна приемственост и бих искала Европейската комисия да вземе предвид това. Следващата точка, на която ще се спра е инфраструктурата. И съм съгласна с това, което се казва в доклада. Искам само да взема отношение по е, терминологията, която се използва. На английски виждаме missing link, липсващата връзка несъществуващата връзка. Но аз е, мисля, е, че е, трябва да говорим и за задръстванията. Не ги виждам, никъде не са споменати. това не са разпоредби, които се прилагат единствено в Европейския съюз. Те се прилагат и в съседни страни. Е, защото е, мрежата Тенти ще бъде много важна и за съседните страни на Европейския съюз и не бива да забравяме това. Сега следващи изказващ се. Благодаря, господин председател. Господин председател, е, лично аз искам на свой ред да поздравя докладчика и всички, които са работили с него. Сега, искам да се спра на въздухоплаването, на въздушния транспорт. Тук се предлага да се спрем основно на диалога и е, това да бъде диалог с определени страни. Е, при е, подобряване на въздухоплаването бих искал направо да попитам докладчика, защо в изброените страни, сред изброените страни не фигурира Турция? Турция е пазар, който нараства все повече. Е, това е важен за Европейския съюз пазар. Имам предвид и разширението на летище Истанбул политика за конкуренция, финансова прозрачност. Отново, защо тук не е спомената и Турция? Това е пряк въпрос към докладчика и е, смея да се надявам, че още тази година Европейската комисия ще може да ни предложи нова европейска стратегия е, за въздушния транспорт. Е, тази стратегия е абсолютно необходима. Тя трябва да укрепва в името на нашата конкурентоспособност. Европейския съюз все пак трябва да поема инициативи, трябва да бъде проактивен, особено когато говорим за нови пазари в Азия. Трябва да вземем отношение по този въпрос, защото има все повече пътници в Юго-Источна Азия, например. Е, потенциала е много голям. Благодаря. Рено Мюзюдия има думата сега. Да, е, заедно с е, останалите колеги, аз е, участвам в забележителните комплименти, които бяха отправени към докладчика, който успя да синтезира нещата и прояви много добри познания. Искам да изразя едно леко съжаление. В тази работа много добре говорихме за е, шосения транспорт в Европейския съюз е, е спрямо световната среда, в която работи, конкуренцията на която е подложен. Има, това е много важен аспект в Бялата книга и той трябва да бъде включен в доклада. Сега, не говорим просто за конкуренция, а конкуренция, която да се извършва съобразно много ясни принципи. Е, това е много важно. Е, всички предприятия по света е, могат да се спуснат върху европейския пазар, но всички европейски страни трябва да имат достъп до световните пазари при същите условия. Е положителна страна. Мисля да подчертая една точка, която е по-скоро проспективна, отколкото политическа. Нашата линия на хоризонта е 2050, т.е. непременно трябва да вземем предвид технологията, която ще се развие междувременно навременно и това е много добре. В момента аз работя върху дроновете, върху безпилотните е, е, хеликоптери, т.е. ние не говорим за автоматизирането на транспорта. Тук е много, това е много голям потенциал. Развиват се интелигентни автомобили, които се шофират самостоятелно. Дроновете, които ще се лишат от човешко управление. Трябва да имаме предвид, че при транспорта на стока тази полуавтоматизация върви много напред. Е, знаете какво става на пристанището като в Ротердам. Трябва тази ситуация да се използва в нейната глобалност. Това е много важно, защото ще има по-малка употреб... на, еко... на енергия, по-малко катастрофи, по-малко пътници, много добро за околната среда. Това е много важно и трябва да мислим по тези въпроси председателя. Сега аз съм последния, вписал се в моя списък. И искам да се изкажа. Най-напред да благодаря на Ван де Камп да, действително трябва да внимаваме за нелоялната конкуренция между различните видове транспорт, защото тези, които са много вредни за климата, е, са в привилегировано положение. Е, те не плащат определени данъци, докато ние облагаме тежко всичко, което е благоприятно за околната среда. В е, структурните фондове говорим за 20% или за 16% железопътния транспорт и почти нищо за авиацията. И ако останем в този модел никога няма да постигнем целите за околната среда. Е, при е, движението по пътищата, ако инвестираме неправилно, е, ще ни липсват пари на други места. Комисията ще ни даде някаква идея как да ограничи това, как да се използва субсидиарността. Но това трябва да върви в правилната посока. Хелзинки, да. Казва се, че ако се инвестира едно евро в инфраструктура за велосипеди, това ще им даде възвръщаемост за 8 милиарда. 8 евро. Е, има много по-голяма социална сигурност. Така трябва да действаме. Е, до 70% от отговорността за движението по пътищата е, има, освен това, се носи това е с заболяванията. 70% от заболяванията се дължат на шосения транспорт. Освен това говорим за градска мобилност. Има стотици положителни примери, които просто трябва да копираме. Копенхаген. За 20 години в Копенхаген 300% увеличение на велосипедите. 53% от жителите на Копенхаген ходят на работа или на лекции с велосипеди. Ще ми кажете, вие мечтаете, вие се шегувате виждате, няма да постигнем такава цел. Напротив, има положителен пример. В Берлин за 12 години от 6 до 15% използване на велосипеди, дори в Севилия. Има положителни примери в южната част на Испания. Тоест, всичко е възможно. Достатъчно е просто да осъзнаем, че има положителни примери и да ги възприемем. Това, което не се разбира достатъчно добре, е, е за интермодалния транспорт. Важно е това, което се каза, но трябва да се премине към зелен транспорт, велосипед или просто пеша, защото 80% от разстоянието в градска среда са по-малко от 6 км и пеша става по-бързо, отколкото с велосипед. Благодаря за дадената дума. Благодаря и за това, че гласувахте по Европейския фонд за стратегически инвестиции много голям принос е, към това начинание от ваша страна. Да се надяваме, че той ще помогне много бързо да започнем процедурата на съвместно взимане на решение и е, ще можем да гарантираме, че този фонд ще допълни много бързо другите механизми за финансиране. Е, по отношение на бялата книга, не бих е, казал, че доклада на господин Вин Декамп е, е размит по своя характер. Вижда се, че е, господин Ван Декамп има много голям дългогодишен опит. Виждаме, че в доклада са отчетени и позициите на различните членове на вашата комисия. Тази сутрин, след всичко чуто, стана ясно, че доклада ще бъде допълнен с много нови идеи и подобрения. Що се отнася до нашата позиция, радваме се, че анализа в доклада е стойностен и цялостният подход на доклада е разумен. В смисъл такъв, че доклада не се опитва да пресъздаде една съществуваща система, а говори за последователност и за онова, което трябва да бъде приложено на практика. Има и някои нови аспекти, естествено, с цел да се коригира е, да се коригират някои недооценени неща. Тук, например, и се говори за социалните аспекти. От е, друга страна, има нови е, идеи с цел да се промени Бялата книга, да се адаптира тя към новото развитие на технологиите. Така че се радваме, че това присъства в доклада. Какво смятаме ние? Бихме искали да се включат допълнително някои други идеи. Външното измерение на вътрешния пазар, самия вътрешен пазар, както и вие казахте, са много важни. С други думи, не става дума само за развитието на сектора в Европейския съюз, но и до каква степен имаме достъп до чужди пазари, тогава когато даваме достъп до нашите пазари на оператори от трети страни. На следващо място трябва да се постави ударението върху завършването на законодателната работа по някои досиета. Не става дума само за железопътния сектор и завършването на четвъртия железопътен пакет, но и за други аспекти и неща, като ясната рамка за пристанищата. Пристанищата са изключително важни за развитието на съвременната економика и са нашите основни съюзници, когато искаме да подобрим вригата на логистиката в Европа. На следващо място по социалното измерение едва ли можем да очакваме от транспортната политика да създава социално законодателство, но Доклада може да помогне за укрепване на редица инициативи, които могат да доведат до подобряване на условията на труд в сектора и да подобрят освен това неговата привлекателност за евентуалните желащи да работят в него. Ако това се случи, ние ще сме много доволни. Естествено, трябва да се гарантира равнопоставеност в различните сектори като започнем с авиацията, този сектор ще бъде обект на цялостен преглед тази година е, и по отношение на други сектори, за които ще има цялостен пакет през следващата година. На следващо място ценим високо факта, че доклада разглежда устойчивостта в нейната цялост, е, Включват се екологичните въпроси, инфраструктурните въпроси, ефикасната инфраструктура, поддръжката. Тук смятаме, че може да се положат много усилия, за да се подобри безопасността и сигурността. Трябва да има цялостна устойчивост, енергийната ефективност, много е важна тя. Там трябва да се положат повече усилия и градското измерение. Естествено, много от вас тази сутрин говориха по този въпрос. На следващо място, когато разглеждаме въпроса за иновациите и интелигентните системи, както ги описва документа, по този въпрос смятаме, че може да се поговорим малко повече за подхода от врата до врата, цялостната мобилност, трябва да се засили скоростта, с която внедряваме нови технологии. Много се говори тази сутрин по този въпрос. Да се постави ударението върху оперативната съвместимост, приоритет, за който постоянно се говори в сектора на транспорта и защо не и да се говори малко по-смело за автоматизацията. Ако искаме да запазим лидерската си роля в сектора на транспорта, трябва да се захванем с въпроса за автоматизацията. В авиацията го направихме с Сезара, но в другите сектори сме малко по-предпазливи и ето защо бихме оценили високо политическа подкрепа от всякакъв характер. Благодаря. Благодаря, казва председателя. И накрая господин Вин Ван де Камп. Докладчика. Благодаря, господин председател. Добре е, че получих толкова комплименти. Всъщност, всеки комплимент е, носи със себе си изискването е, за това да работя още по-добре и да обяснявам по-добре. За нещастие колегата напусна залата. Е, говоря за онзи колега, който искаше да се намалят малко изискванията за устойчивост. От друга страна, господин Айкхаут каза, че изискванията за устойчивост трябва да бъдат е, засилени. Моята задача е да намеря тук точното равновесие. Всички искат от мен да правя нещо, само че какво точно не знам, тъй като един колега иска едно, а другия е точно противоположното. Е, какво да направя тогава? Аз ще се опитам да работя така, че да имам 50 изменения, а не 300. Моля да не ми изпращате 300 изменения. Съгласен съм с госпожата Пардел. Моето уводно слово, моя увод беше кратък. Не говоря за технологии, за втечнен природен газ и така нататък може би е права. По отношение на велосипедистите и пешеходците, господин Айкхаут, ние с вас сме пешеходци. Бягаме за здраве, караме велосипеди и така нататък. Мисля, че тези тенденции ще се задълбочават. Понякога това се нарича ефекта на Дисни. За мен обаче това не е повод за присмех. Мисля, че по този начин можем да подобрим трафика в градовете. Госпожо Майснер, попитахте какво ще стане с защита на данните. Ако работиш в сектора на транспорта, нещата са много относителни. Този сектор най-често е публичен. Чухме за обмен на информация относно глобите, автоматизираните системи. Защитата на данните е нещо, по което трябва да се помисли. Понякога обаче защитата на данните трябва да остане на втори план, защото Говорим за публичен сектор. Авиацията прави сте, има много голяма възможност за подобрение тук. Не говоря категорично за обвързаните инвестиции. Когато става въпрос за бюджета, аз съм традиционалист. Не мисля, че премиите за сигурност винаги помагат да се подобри сигурността. И не мисля, че плащанията за ползване на магистралите се връщат в сектора на транспорта. Не винаги това е така. Транспорта дава възможност на хората да са независими. В Турция, например, ако се използват много автомобили, колкото повече автомобили се използват, толкова по-голямо главоболие е за хората. В провинцията обаче, ако си извън града, имаш нужда от автомобил. Когато говорим за устойчивост и за морски транспорт, има голям проблем, е, що се отнася до това какви са компетенциите и правомощията. Същото въжи и за авиацията, макар че не ми се иска тук да смесвам е, два съвсем различни сектора. Морският транспорт като че ли беше позабравен и се смята, че е второстепенен. Много може да се направи да се намалят емисиите от е, е, корабите. Господин Мюзелие си тръгна, дроните и там има какво да се прави, транспорта в градовете, за него отговарят държавите членки. Виждаме, че когато положението е добро, се женат ползи за държавите членки. А е, когато положението е тежко, тогава е виновна Европа. По отношение на тролейбусите, говорихте вие по този въпрос, много ги обичам. Знам, че в Холандия има един град, в който има тролейбуси, Арнхайм, но трябва да правим реализъм. Вие, колега, говорихте за Турция. Прав сте, Турция трябва да се разгледа като фактор. Етихат, Емирец, тези авиокомпании, от дълго време говорим за тях. Миналата седмица бяхме в Турция. И персонала на Turkish Airlines ни третира по един великолепен начин. Те ни наричаха ваши превъзходителства, така че се почувствахме много добре. Благодаря на всички вас, благодаря и на комисията. Моля ви да не се увличате, когато предлагате изменения, нека да ограничим техния брой. Благодаря, казва председателя, благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка и на всички, които се изказаха. Така приключваме обществено достъпната част от нашето заседание. Следващата част от заседанието ще бъде при закрити врата. Ще имаме изслушване във връзка с кандидата за европейския координатор. Крайният срок за внасяне на изменения 20 април на обяд. Толкова от.